на жените в Европа. Имам честа да дам думата на комисар Юрова. Имате думата. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, добро утро! Днес е Международния ден на жените. С удоволствие ще се възползвам от този повод, за да обсъдя с вас положението на жените и мъжете в Европейския съюз. То е описано и в годишния доклад на комисията от 2015 година за равнопоставеността между половете, публикуван днес. Равнопоставеността между мъжете и жените е един от основните ценности на Съюза. Тя е и с обвързваща правна сила съгласно договорите, още от самото начало на процеса на интеграция. Обществата ни през изминалите 60 години постигнаха огромен напредък. Положението на жените се подобри в голяма степен. Те имат по-голям достъп до заетост, от когато и да било. Не можем да отречем, че постигаме напредък, но продължава да има неравенство. При все това, ако продължим с този темп, ще са ни необходими още 70 години, за да установим равнопоставеност между половете. Почасовото заплащане на жените продължава да е с 16% по-низко от това на мъжете. Бащите прекарват около 1 час дневно, грижейки се за децата и дома, а майките посвещават на тази дейност 3 часа дневно родителите и в много по-голяма степен майките са изправени пред големи предизвикателства при усъвместяването на професионалния с личния си живот. Това излага на риск економическата независимост на жените. Може да доведе до бедност сред семействата, особено, но не само, когато жената носи основната отговорност за дохода. Това се отразява също така и върху пенсиите на жените. Излага ги на риск от бедност на старини. В момента пенсиите на жените са с около 40% по-низки от тези на мъжете. И като че ли няма да се преодолее за момента тази разлика. Трябва да ускорим темпа на положителните промени от изминалите десетилетия, за да създадем общество, в което всяко момче и момиче могат да се развиват добре. Ще се спра върху трите основни, според мен, елемента за повече равнопоставеност в Европа. Жените съставляват 50% от европейското население на позиции с управленски и надзорни функции има повече мъже, отколкото жени. Има повече мъже, отколкото жени и в националните парламенти на държавите членки, както и в Европейския парламент. В най-големите листвани на борсата дружества, регистрирани в страните от Европейския съюз, едва 20% от членовете на управленските структури са жени. Предложението на Комисията за постигането на повече равновесие между половете в тези дружества е насочено към борба срещу неравенството. Предвижда около 40% членове на управленските структури и от двата пола. Трябва да приемем това предложение като го популяризираме и сред тези държави членки, които в момента са по-отрицателно настроени. За европейските граждани трябва да е по-лесно да съвместяват професионалните с личните си отговорности. Тази година комисията ще излезе с пакет от законодателни и незаконодателни мерки, целящи подобряването на усъвместимостта на личния и професионалния живот. Тези предложения ще бъдат балансирани, те ще са насочени към повече достъп до, до висококачествени грижи за децата на достъпни цени. Това предложение ще внесе важен принос в интегрирането на жените на пазара на труда, което е необходимо от демографска и економическа гледна точка. То ще внесе и важен принос в процеса на растеж в Европа. Продължаваме да наблюдаваме също така и насилие основано на пола. В Европа по-точно в Европейския съюз, една от всеки три жени е била жертва на физически и или сексуални посегателства. Миналата седмица Европейската комисия предложи Европейският съюз да се присъедини към конвенцията от Истанбул. Първия инструмент с задължителна правна сила за борба срещу насилието срещу жените на международно равнище. Присъединяването на съюза към тази конвенция е изключително важна стъпка в рамките на стратегическата ни ангажираност. Цялостният подход на конвенцията към този сложен феномен е и в съзвучие с подхода на Европейския съюз. Присъединяването на съюза към конвенцията ще гарантира повече ефикасност и съгласуваност при действията за борба срещу и предотвратяване на насилието срещу жените. В тази област вече има общоевропейски правила. Ако се присъединим към конвенцията, ще използваме и по-ефикасно своите програми и фондове. Присъединяването ни ще гарантира и повече доверие към нас, ще допринесе и за подотчетността ни на външно равнище. Работя заедно с комисар Тайсен с цел последващи действия по проучването, проведено от Агенцията за основните права през 2013. Това проучване на тема Насилие основано на пола бе проведено от националните статистически служби и Евростат. Евростат, както обяви в годишната си работна програма, ще започне работа по проучването. Стратегическата ангажираност за равнопоставеност между половете 2016-2019 година очертава всички упоменати до тук области като приоритетни в работата ни за насърчаване на равнопоставеността между половете, включително и на ниво економическа независимост. В рамките на стратегическата ангажираност са предвидени ключови действия, наред с интегрирането на равнопоставеността между пола като фактор във всички елементи от работата на Европейския съюз като подготовка, разработване, прилагане, мониторинг и оценка на политики, законодателни мерки и програми за финансиране. В заключение, нека изтъкна, че подобряването на социално-економическото положение на жените, както и насърчаването на действия за слагане на край на насилието срещу жените, са сред ключовите приоритети на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря. madame Merci, madame la Euh, bien évidemment euh, des études. разбира се. Проучванията напоследък показват, че това е законодателен инструмент, който стимулира повече равенство и е, цели да се увеличи представителството на жените в е, котираните на борсата фирми. Наистина има напредък това не става дума само за управителните съвети, а, на всяко ниво, където се взима решение в компанията приветствам ангажимента, изразен току-що от комисара Юрова, предложението за повече жени в управителните съвети, прието преди две години. И групата на ЕДП, разбира се, е силно ангажирана Необходима е законодателен инструмент, за да, който да гарантира повече жени в котираните на борсата фирми, управителните съвети. Думата има госпожа Принкевиси от... Благодаря ви, госпожо комисар, благодаря от сърце за представяне на социалните и економически условия на жените в Европа днес Символичен е факта, че ние обсъждаме на пленарното на 8 март възможностите и условията, при които живеят жените в нашата общност. От е, името на нашата партия благодаря на комисията за това, че насърчава Европейския съюз за да се присъедини към Истанбулската конвенция. Втората, само в Европейския съюз беше част с страна само от втората конвенция на ОНЕ. Е, и също време аз искам да пожелая на колегите, на госпожа комисара, на всички нас да гарантираме приемането на законодателство е, не само на 8 март за подобряване на економическото и социално положение на жените в Европа следва да направи много повече. Да гарантираме жените да могат да съчетават работата и семейството. Дори в 21 век това бреме тежи главно на раменете на жените. Какво можем да направим? за да ем, гарантираме жените да не губят работата си, докато се грижат за семейството. Тяхното здравоопазване също. Трябва да приемем законодателство за отпуска по майчинство, бащинство, грижа за детето и също така законодателството за а, отпуска, за грижа на възрастни хора от семейството или хора с увреждания, без да, а, като се запази работното място. Е, трябва да гарантираме постигането на целите от Барселона, а именно за децата да има достатъчно места в детските градини и други образователни заведения, да работим заедно с социалните партньори по новаторски решения за баланс е, между семейството и работата и чакаме с нетърпение този законодателен пакет от комисията. Благодаря ви. Госпожа Ван Шторх, добро утро. Благодаря, госпожо председател. Днес обсъждаме социално-економическото положение на жените в Европа. Европейската комисия в своето изложение за пореден път доказа, че не е на страната на майките и жените. Европейската комисия не желае да вземе предвид при изчисленията на БВП приноса на майките и семействата. Един економист спечели Нобеловата награда за економика, като взе предвид именно приноса на майките и семействата към създаването на економическа стойност. Това се признава и от ОИСР и от Организацията на Обединените нации. Признава се приносът на семействата и най-вече на майките към развитието на економиката. Този принос е повече от явен. Създаването на економическа стойност започва обаче и с отдаването на дължимото на приноса към тази стойност. Европейската комисия не желая да признае приноса на майките. Нека поговорим, може би, за дискриминацията спрямо семействата и жените. Госпожа Бесера. Добре, va, Добро утро! Благодаря, госпожо председател, госпожо Юрова, за това, че сте тук, е, Международния ден на жените, и ни напомняте, че равенството не е само една ценност, но също и юридическо, има юридическо измерение. Единственото, което ще ни помогне да постигнем напредък и да насочим всички усилия, където е необходимо за постигане на равенство в света това равенство, е, както казваме, жените сме мнозинството от е, световното е, население и днес на Международния ден на жените 2016 намираме едно голямо нарушаване на това равенство. Например, в Испания има безработица на жените, приближаваща 25%. Има и разлика, огромна разлика и в пенсиите. И сега се намираме в економическа криза в която и заплатите на жените и възможностите им за работа са снижени. За всичко това си имаме инструменти, господа. Имаме Европейски парламент е, като е, съзаконодател, за да е, постигнем напредък с правната рамка за постигане на равенството. Имаме предложението за отпуска по майчество или по бащенство и е важно това да стане реалност за европейските семейства по-настоящем. И също така можем да а, придвижим и директивата за жени в управителните съвети, а, тъй като председателството блокира това споразумение. А, стигане на 40% не е един каприз. А, а, и в края на, накрая искам да а, а, поздравя и да благодаря на, за на госпожа комисаря за това, че Европейския съюз е, смята да се присъди към конвенцията от Истанбул и е, за борба срещу насилието на полова основа. Поздравление за всички, благодаря ви. Госпожа Матиас. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар, благодаря ви за изказването. Някои от нас а, обичат цветята, но смятам, че днешния ден не трябва просто да си подаряваме цветя. Трябва да се борим за правите, за правата на жените и за равенство между половете. Всяка година повтаряме едно и също нещо по време на дебата на Международния ден на, на жените, тъй като проблемите си остават. Увеличава се разминаването за между мъжете и жените, увеличава се безработицата сред жените, засилват се и случаите на много брутално насилие срещу жените. Само в Португалия 29 жени загубиха живота си миналата година заради домашно насилие. И е много важно Европейската комисия да се занимае сериозно с въпроса, че на економическото състояние на жените, не само чрез предложения за квоти. Изправени сме пред много сериозен политически проблем. Крайно време е да признаем политическият си провал и отново да разгледаме предложението за отпуска по бащинство и отпуска по майчество. Това би било на много добре послание в правилната посока. Мисля, че беше много лоша стъпка от страна на Европейската комисия да отегли предложението за отпуска по бащинство, отпуска по майчество. Водим този дебат всяка година, но бих искал най-накрая думите ни да бъдат последвани от действия. Благодаря ви дума да има. Тери Хайнтке. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Майка ми бе родена през 1957 година в семейство с 6 деца в Централна Германия, в планински регион. Малко по-на юг в Европа и няколко години след това се случи нещо доста по-важно. Европейските лидери подписаха Римския договор, който почива на един много важен принцип, който все още не сме претворили в дела, а именно равното заплащане за равен труд. Този принцип и майка ми са се родили в една и съща година, но майка ми никога не се възползва от този принцип. Никога не бе оценен трудът ти наравно с мъжете. Тя не получаваше и същото заплащане като тях. Днес продължаваме да сме свидетели на разлики <clears throat> в статуса на половете в цяла Европа, най-вече в Германия. Подобно на много други усилено работещи жени в Европа, мисля, че майка ми има пълното право да е разгневена, тъй като Европейският съюз се провали. Не успя да претвори принципа на равното заплащане за равен труд в реалност. През изминалите 6 десетилетия Европейският съюз разочарова милиони жени, не изпълни поетия спрямо тях ангажимент. Нека ние, жените родени 30 години по-късно, получим онова, което заслужаваме. Не дейте да ни разочаровате. Нека се установи равенство във всички европейски общества. Имаме ясно правно основание, възоснова на което можем да окажем натиск върху държавите членки. Госпожо комисар, нека започнем работа сега сега. Нека този принцип се превърне в реалност в Европейския съюз. Госпожа Паркър. Благодаря ви. Според проучването 2010-2012, над 30 хиляди е, хора бяха контрабандно прекарани в Европа, 80% от тях жена. 3000 е, души бяха потенциални жертви на трафик в е, е, Обединеното кралство, 21% увеличение в сравнение с предишната година това модерно робство се увеличава в Европа и мисля, че и Европейския съюз има вина. Е, Европейския съюз е, е, улеснява движението на такива банди по, през границите на Европа и експортиране на престъпност. Дори Европол призна, че политиката на свободно движение на хора затруднява разкриването на подобни престъпления. Единствените, е, на които помогна Европейския съюз, са трафикантите и тези, които злоупотребяват. Може ли е, имаме проблем с превода само за момент да е, спрете? Да, кажете ми кога да продължа, казва оратора. Now you can continue, Silvia. Okay. Uh, Единствените, на които помогна Европейския съюз, са трафикантите и тези, които злоупотребяват и извършват насилие е, е, тъй като нямаме право да правим е, проверки на досието. Международната организация на труда подкрепя равнопоставени условия на труд. Ние сме част от агенцията, която насърчава защита на правата на жените и би трябвало повече да стоим зад тези каузи. Няма заплаха пред условията на, за работа на жените и няма как, от какво да се страхуваме и е, има какво да спечелим в рамките на, ако напуснем Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Капел, благодаря госпожо председател. И сега през 2016 година жените, що се отнася до заплащането и възможностите за кариерно развитие, в никакъв случай не са в едно и също в същото положение като мъжете. Въпреки, че жените са по-образовани от мъжете, въпреки, че по-добре ръководят предприятията и въпреки, че вече от поколения се борят за равнопоставеност. Жените в Европейския съюз вземат средно с 16% по-низки заплати от мъжете. Много разлики има в тази стойност между отделните държави членки. Много голяма е тя в Австрия и в Италия, например, в сравнение с други държави. Жените, тъй като отглеждат деца, много често работят на непълно работно време. Всъщност на непълно работно време работи всяка трета жена. А в Австрия, например, едва 20% от мъжете работят по такъв модел. На ръководните длъжности положението е същото. Проучванията показват, че възвръщаемостта за акционерите мъже е доста по-висока от тази за жените. Доста по-голяма вероятност от възвръщаемост има и ако дружествата се ръководят от жени. Ако има повече жени в ръководството на дружествата, се увеличава и техният оборот. Увеличава се и допълнителната стойност, която създават. Цифрите говорят много ясно за това, че жените трябва наравно да са представени в економическия живот. Госпожа Морвай. Много ви благодаря. Все едно и също повтаряме. За пореден път е, е пленарно заседание в Страсбург. Двайсетина членове на парламента са в залата от 750. Но нашето заседание е малко по-различно, тъй като Международният ден на жената и днешното заседание е посветено на правата на жената. Не също така е ден от историческо значение, тъй като Европейски съюз се опитва да пробута един срамен план. Един план, от който трябва да се срамуваме, тъй като Европейския съюз иска да използва собствените си цели, страданието и дискриминацията срещу жените по целия свят. Какво имам предвид? политическите и економически ръководители си дадоха сметка, че са изправени пред проблеми, защото на гражданите им е омръзнало. Те осъзнаха, че не сме изправени пред беженска криза и криза с лица тържащи убежище, а с мигрантска криза, която надхвърля правомощите на Европейския съюз. Да, беженската криза е в пълномощен Европейския съюз, но, една, но едва 10% от мигрантите са беженци, бягащи от война или гражданска война. нека да обмислим възможността за нов статут на обежище. Така, например, ако жените бягат от дискриминация в страната си по происход, то те трябва да имат пълно право да дойдат в Европа, да поискат обежище и след като получат статут на бежанец, могат да използват принципа на събиране на семействата, за да дойдат членове на тяхното семейство също в Европа. Това ще бъде следващият етап, който се разглежда в доклада на госпожа Ханибал. Но всички останали въпроси, свързани с равните права, достоинство за всички, е само извинение, за да бъде наложен този доклад, от който, този план, от който би трябвало да се срамуваме. Благодаря ви, думата има госпожа Фосенберг. Благодаря, дами и господа, колеги. Още веднъж сме тук и говорим за неравенството или по-скоро за равенството между половете. Това е обсъждане, което не ни прави честно, трябва да се прави често. Е, радвам се, госпожо комисар, че подкрепяте директивата за жени в управителните съвети на фирмите. Неодавна аз представих доклада за стъкления таван, т.е. пречките, които жените трябва да преодолеят, когато се опитват да стигнат до по-висока позиция. Е, там е, те са слабо представени. Само 31% от самонуетите е, са жени и в рамките на програма 2020 се опитваме да постигнем 70-75%, така че това ниско представителство е на всички нива. Е, финанси, финансовите компании, научни е, е, среди, академични среди. Как можем да преодолеем това? Първо, в училищата, в образователната система и после в семейството, защото ако предразсъдиците не бъдат преодолени там, ако не се постигне един нов менталитет, който да преодолее старите модели за жените, още веднъж и след 10 и 20 години пак ще говорим за неравенство. Така че е, е, жените са човешки същества, половината от световното население. Това е, е дебат, който наистина не ни прави чест е, и не прави чест на Европа като цяло. Благодаря. Е, госпожа Муди. Благодаря, госпожо председател. Честит Международен ден на жените на всички ви. В учредителните договори на Европейския съюз е закрепен ангажиментът за равнопоставеност между мъжете и жените. От приемането на учредителните договори насам Европейският съюз е предприял редица действия за постигането на тази цел, например чрез законодателство за равнопоставеност, за родителски отпуск, за равно заплащане, за закрила за временните жени и други. Знам какви промени са постигнати благодарение на това законодателство. Знам го от 20 годишния си опит като синдикалист. Жените продължават да се възползват от членството ни в Европейския съюз по линия на заплащането, на пенсионното осигуряване, на закрилата на работното място. Но не можем да кажем, че сме постигнали първоначалната си цел – равнопоставеността. Не можем и не трябва да бездействаме. Наскоро бяхме свидетели на несъразмерните страдания, които понесоха жените поради политиката на строга бюджетна дисциплина и дерегулация. Това доведе до увеличаване нивото на временната и несигурната заетост. Стратегията Европа до 2020 година предвижда предприемането на по-активни действия за насърчаване на заедостта сред жените, намаляване на разликите в заплащането, назначаването на жени на ръководни позиции и борбата срещу бедността сред жените. Но тези цели са лишени от съдържание, ако не бъдат подкрепени от действия. Преразгледаната стратегия на комисията не ми дава повод за надежда. Не е постигнат напредък по отношение на ръководните позиции, заемани от жени и в други области. Затова нека комисията претвори думите си в дела. Нека думите днес бъдат последвани от дела през цялото време. Госпожа Хюсменова. Председател, уважаема госпожо комисар, когато говорим за социално економическото положение на жените, трябва да имаме предвид съотношението между тяхната образованост доходите които получават и възможността за кариерно развитие. за съжаление цифрите сочат че въпреки високата обща образованост на европейските жени равнопоставеността по отношение на другите два показателя изостава. за по бърза промяна и по ефективни резултати би допринесла нова стратегия на европейския съюз за равенството на половете до. 2020 година международният ден на жената е повод да припомним че с оглед подкрепата и от европейския парламент и от съвета е време нова стратегия да бъде приета официално но и да влезе в сила ефективно с реални конкретни политики в държавите членки насочени към подобряване на социално икономическото положение на жените и постигане на равенство между половете и понеже споменах днешния празник искам да използвам тази трибуна за да честитя международния ден на жената на всички дами в европейския съюз. благодаря. Време е да дадем думата и на мъжете. Ваш думата, господин Пимента. Благодаря ви, госпожо председател. Европейските институции полагат много усилия за разрешаване на проблемите, свързани с неравенството между половете. Но тези действия на Европейския съюз имат отрицателни последици заради политиките на бюджетна строгост, която влушават проблемите с неравенството и експлуатацията на жените. Всъщност, политиката на Европейския съюз доведе до още по-голямо обедняване на жените. Те са в по-голяма степен засегнати от безработицата, бедността, несигурната заетост и дискриминацията, включително и по време на майчеството. Ето защо отново трябва да разгледаме директивата директивата за отпуска по майчество, която Европейската комисия оттегли. Трябва да се подобри е, равновесието между личен и професионален живот и за целта трябва да се противопоставим на дерегулирането на работното време. Трябва също така да се сложи край на разбиването на системите на социална сигурност. Това няма как да се случи по политики на бюджетна строгост. Кари колеги! Госпожа Йото. Благодаря, госпожо председател. Всяка година се опитваме да направим преглед на положението на жените в Европейския съюз. И всяка година установяваме, че много бавно постигаме напредък, тъй като в редица държави членки има големи разлики в заплащането и във възможностите за кариерно развитие. На жените им е трудно да направят своя избор. А жените трябва наистина да имат свобода на избор – трябва да могат свободно да изберат онова, което да учат, трябва да могат свободно да изберат работата си, независимо в каква област да е тя компютърни науки или управленските структури на дружествата. Жените трябва да могат свободно да вземат и да направят избор за това дали да родят дете или не. Не бива да се ръководят от фактори като несигурни работни места или липсата на възможности за грижи за децата Провалихме се, например, с директивата за отпуска по майчинство. Днес, когато жените се пенсионират, те получават много по-низки пенсии от мъжете. Продължава да им е трудно да си намерят работа, да се развиват в кариерата си, тъй като им е и трудно да се грижат за възрастните си роднини и за децата си. Не бива обаче да се оплакваме единствено от онова, което не функционира добре. Нека обърнем поглед напред към бъдещето с надежда. Господин Корвин Мике. Благодаря ви. Учените изследваха баскетболистите в САЩ и установиха, че по-високите спортисти печелят повече от по-низките. Те са имат повече способности за баскетбол, талант ако на жените се плаща по-малко, това означава, че те по-зле се справят, отколкото мъжете. Понякога в едно време жените ръководеха, управляваха Европа, защото този, който се грижи за децата, той управлява. Това обаче право им беше отнето. Децата бяха пратени в детски градини, в училище и жените пратени на работа, където се справят по-зле ние трябва да разгледаме други области, например екстремни спортове или шах или бридж, където жените са само 1% от играчите. Е, може би има е, изкуствен натиск е, от страна на Европейския съюз да омалуважава тези позиции. И мисля, че Европейския съюз трябва да се разруши. Yes. Готови ли сте да отговорите, господин Якобчик, на запитване? А, да. Желим вам господине Корин Микен. Искам да ви попитам, господин Корнике. Аз бях отличен баскетболист. Както виждате, не съм толкова висок, но много добре се справях. Знаете ли, че за да играете баскетбол добре, е, височината не е решаващ фактор, а дали може да насочите топката или не. И а, а, съгласен ли сте с мен, че височината не е основен фактор за добрата игра на баскетбол? А, само един такъв въпрос. А, да, отговора. Заповядайте за отговор. Бих искал да ви уведомя, господине, че е, е, това не е справедливо. Аз също съм играл е, баскетбол в е, втора лига в е, е, Полша и ние с около 50 точки печелихме спрямо жените. Благодаря ви. Grazie Presidente. L'8 marzo ci ricorda ogni anno. Благодаря ви госпожо председател. 8 март всяка година ни припомня колко усилия трябва да положим, за да подобрим положението на жените в Европа. Прекалено много пречки има все още пред пълното признаване на жените в нашето общество. Законодателите трябва да възстановят равенството между половете. Днес жените трябва да работят два месеца повече, за да получат заплащане равно на това на мъжете беше изобщо да споменаваме неравновесията по отношение на пенсиите. Заради това неравновесие хиляди жени остават бедни и изолирани. Бедността сред възрастните жени е три пъти по-висока, отколкото сред възрастните мъже. Скъпи колеги, трябва да направим всичко възможно, за да преодолеем тази пропаст. И трябва да го направим и тук, в Европейският парламент и в Комисията за правата на жените. Преди няколко месеца приехме с огромно мнозинство моят доклад, чиято цел беше да бъдат премахнати пречките пред жените предприемачи в, в Европа. Днес една трета от предприемачите в Европа са жени. Ясно е, че е, заедостта на жените се увеличила от 60 до 63% и трябва всички да се ангажираме в борбата за правата на жените. И се радвам, че госпожа Юрова е на наша страна в тази борба, включително с председател на Европейския съюз и всички негови държави членки към конвенцията от Истанбул. Има си карта от господин Санси. Приемате ли я? Много ви благодаря, госпожо председател, за възможността да задам въпроса си. И той е следният. С лека препратка към историята. Отбелязвам Международния ден на жените на 8 марта от 1917 година насам. Тоест до година ще отбележим 100 годишнината на Международния ден на жената. Едно от основните принципи е равно заплащане, второ място защита на жените и децата и децата. И третата важна тема, трети, трети важен принцип е а, закрива на жените. Трябва ли да включим четвърти основен принцип борба срещу насилието срещу жените? Благодаря ви. Ми сембра, че questa sia una domanda, ma soltanto un... Струва ми се, че всъщност вие не задавате въпрос, скъпи колега, а, че просто правите коментар, но ако бяхте изслушали изказването ми, щяхте да знаете, че ние ежедневно се борим за това държавите членки да, да приемат конвенцията от Истанбул и да обърнат по-голямо внимание на борбата срещу насилието срещу жените и децата из цяла Европа. Думата има госпожа Сорая Пост. Так, фри, колеги. Благодаря. В Европейския съюз не се зачитат правата на жените. Жените не вземат същата заплата като мъжете, не участват наравно с тях в обществения живот, извършват в по-голяма степен безвъзмезден труд. По-голям е броят на жените, които са жертва на бедност на старини. Една жена ром, например, е в по-голяма степен жертва на расизъм, дискриминация и социална изолация. Една жена лесбийка пък в по-голяма степен е изолирана в обществото в сравнение с други. Това показват статистическите данни. Всичко това не само не е справедливо, но е източник на големи разходи в човешко и економическо измерение. Говорим за политиката на равнопоставеност, но не я разглеждаме като приоритет. Комисията не поставя сред приоритетите си действията за повече равнопоставеност. Необходима ни е стратегия, в която точно да се опишат действията за повече равнопоставеност между мъжете и жените в Европейския съюз. преследваме амбициозни цели в областта на правата на човека. За това и не бива жените да се разглеждат като по-ниша категория човешки същества. Аз лично не отбелязвам деня 8 март, тъй като според мен днес продължаваме да сме свидетели на неравнопоставеност. Тази неравнопоставеност става още по-явна на този ден. Синя карта от госпожа Хет. Ще отговорите ли на въпроса, госпожо Пост? Госпожо Хет, имате думата. Благодаря. Съгласна съм с теб, Сорая. И аз не отбелязвам 8 март. Мисля, че всеки ден трябва да говорим по тези теми. Въпросът ми към теб е следният. Би ли ни било от полза според теб разработването на стратегия за равнопоставеността? Това бе първоначалната цел на комисията. По-добре ли би било според теб за Европейския съюз, ако се разработи една всеобща стратегия? която да не се ограничава само с неофициален вътрешен документ. Да, мисля, че трябва да отправим ясно послание спрямо държавите членки. При всички положения трябва да заложим на стратегия за равнопоставеност. Още един въпрос към вас. Ще отговорите ли? Госпожо Валтман, си имате думата. Трябва да кажа, че наистина се радвам, че тази сутрин Две колеги казаха, че няма нужда да се отбелязва този ден. Съжалявам, всъщност, че те казаха това. Комисията заяви, че трябва да продължим да се борим за равнопоставеност между мъжете и жените. Трябва да го правим всеки ден, не само на 8 март. Но нека имаме и поводи, за да привлечем вниманието към по-неравнопоставеното положение, в което се намират жените, към техните проблеми. Не мислите ли, че и жените, и мъжете трябва наравно да се възползват от възможностите за отпуск за отглеждане на дете? Така жените ще могат по-активно да работят за кариерното си развитие. Да, напълно сте права. Отпускът за отглеждане на малко дете трябва да бъде наравно разпределен между майките и бащите но не знам каква е връзката между това и деня 8 март. Мисля, че трябва постоянно да работим за равнопоставеност в обществата си, за равнопоставеност между момчетата и момичетата, така че всички да могат да развият своя потенциал през целия си живот. Госпожа Гонсалес. Благодаря ви да се борим срещу мачизма в Европа минава, да се случва всеки ден. Не е нужно да имаме такъв дебат единствено на 8 март. Има неща, които искам да изтъкна. Първо, неравенството в Европейския съюз е свързано с местата на власт, където сме слабо представени жените. Жените в този парламент също са председатели само на 10 от 25 комисии. Ние страдаме от най-лошите условия на труд, най-висока безработица, най-голяма разлика в пенсиите. В Европейския съюз това е повече от 16%. Ние носим на раменете си економиката, е, това е един невидим труд е, за социалната сфера. И има и голяма разлика между Северна и Южна Европа и а, е, политиката на а, економии, влушаване на обществените услуги, влушаване на условията на труд, правят това ние да носим бремето на тези економии би трябвало да бъдем на ниво да се борим за правата ни. Благодаря. Има въпрос от госпожа Крапини. Ще отговорите ли? Благодаря, госпожо председател, колеги. Вие, както и други преди вас, споменахте за неравенството и споменахте и Европейския парламент. Ако мнозинството, имаме мнозинство в нашите страни, женско мнозинство, защо жените не работят за жените? Моля ви да отговорите на микрофон, ако обичате там, където са позициите на власт, не са жени. В множеството от случаи това са мъже. Е, да не е, споменаваме, че неравенството, мачизма са е, неща, които са приемливи от социална гледна точка във всички институции и а, а, би трябвало това да не остане само на думи и на дебати, това, което правим. А, госпожа Солдрова е следващия оратор. Ano, kolegyně a kolegové, chtěla bych poděkovat. Уважаеми колеги, най-напред бих искала да благодаря на госпожа комисаря за подхода и за конкретните предложения, които направи за предстоящият нов период. Ако погледнем какво е социално-економическото положение на жените в Европа, той е далеч от това, което бихме желали и напредъкът не е достатъчно бърз. Дори в момента на економически растеж в Чешката република все още има разминаване в заплащането от 12% между мъжете и жените, както в държавната администрация, така и в частния сектор. Причината за това разминаване е фактът, че жените като цяло са заети в, на професии, където по-низко заплатени като учители или медицински персонал. Едновременно с това жените предоставят грижи за децата и други членове на семейството, които имат нужда от тях. Разбира се, Европейска Европейския съюз не може да налага принципи на държавите членки, но трябва да поздравим всички жени, които имат деца, в частност повече от едно дете, защото това изисква много смелост. За да се насърчава семейства, трябва също така да се погрежим за, за отпуска по бащинство и отпуска по майчество. Трябва да уважаваме жените, които искат да имат деца и семейство и едновременно с това да останат на пазара на труда. Затова трябва да им бъде предоставена гъвкава възможност за заетост и също така необходимите институции, които предоставят грижи за деца, за да могат жените да продължат да работят. Бих искала да благодаря на майка ми, която беше политик, физик и прекрасна майка. Мистер Фонтулис, Господин Фонтулис, ще иска да ви зададе въпрос. Имате думата, господин Фунтулис. Благодаря ви. В днешното общество на консумеризъм, се изисква от жените да пробягат истински маратон, за да успеят в професионалната си кариера. Но те имат и правото да имат деца и поради този натиск повечето жени има само по едно дете. Не трябва ли обществото да им постави възможност да имат повече деца, ако искат? Не трябва ли някой да ги попита какво искат? Не трябва ли да се питаме какво искат жените, които имат кариера? Важени е, пане колего, Уважаеми колега, смятам, че повечето жени трябва да имат възможност да избират свободно. Когато говорим за равенство между мъжете и жените, трябва да говорим и за равенство в правото на избор. Разбира се, аз смятам, че жените са и майки и бих искала те да имат възможността да изберат а, да имат деца и да останат с за тях вкъщи или да имат деца и да останат на работното място, ако това е избора им. Мисис Пичерно. Госпожа Пичерно. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за ангажимента, който поехте. Благодаря и на всички колеги, участвали в разискванията до тук. Трябва да признаем, според мен, че днес е ден като всички останали. За съжаление, днес е ден като всички останали за повечето жени, най-вече за онези, от които зависи бъдещето на Европа. Имам предвид най-вече жените бежанки – които съставляват 60% от миграционните потоци, пресичащи гръцката и македонската граница. Защо говорим за миналото, колеги, като се има предвид какво правим в момента? Захлопваме вратата под носа на бъдещето си. Жените мигрантки са жертва на трафик. Затваряме си очите и пред бедността сред жените понесените от тези жени травми, позорът, който са понесли, страданията им, са, трябва да са повод за нас да посветим този ден, 8 март, на жените бежанки, на жените, които бягат, на жените, които се стремят към свобода. Аз вярвам в една по-различна Европа, колеги. Вярвам в една по-различна Европа. Европа, основаваща се на солидарността и работя за каузата на солидарността. Обърнах се към вас с писмо, в което ви помолих с очите си да се убедите в това на какво са жертва всички тези жени, как биват експлуатирани. Идете на гръцко-македонската граница и вижте с очите си какво се случва там. Европа захлопва вратата си под носа им. Нека сложим край на този ужас. Синя карта от господин Етерич. Ще отговорите ли на въпрос? Господин Етерич, имате думата. Благодаря. Съгласна ли сте с мен за това, че всички изкуствено създадени конструкции като Международния ден на жените са неща, от които няма никаква полза. Необходими са реални равни възможности за хората. Жените от Западна Европа трябва да продължават да имат възможност да се ползват от ценностите на западните общества. Не бива тези ценности да бъдат заличени от огромната миграционна вълна, установяваща се на наша територия. Това са хора с различни ценности. Жените от Западна Европа трябва да имат възможност да се ползват от нашите западни ценности. Не бива тези ценности да бъдат заменяни с други. Но в никакъв случай не съм съгласна с вас. Не съм съгласна с нищо от това, което казахте. Най-вече защото според мен Международният ден на жените е един изключително важен ден. На този ден признаваме значимостта на постигнатото до тук. Отбелязваме постигнатото до тук. Постигнатото от жените преди нас. Тези жени извоюваха права, на които в момента гледаме като на нещо естествено, като правото да гласуваме, правото на равно заплащане, правото на отпуск по майчинство и по бащинство. На всички тези неща повече или по-малко гледаме като на нещо естествено. Всички говорим за свободата и вие говорихте за свободата, но когато говорим за свободата, трябва да признаем, че Великата Европа, която създадохме, европейският континент, който е играл толкова важна роля в историята на света и е служил за пример за други континенти, в момента не играе ролята, която му се полага. Затваря си очите пред ужасяващите сцени, които се разиграват по границите ни. Жени и деца са изправени пред огради от бодлива тел. Тези жени и деца не получават възможност за достоен живот. Колега, надявам се, че на този ден просто ще отбележим, че е позорно онова, което правим. Председателката. Съжалявам, имате само 30 секунди за отговор. Надвишихте си малко времето. Преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Петир. Лепо, госпожо председнице, госпожо поверенице. Госпожо председател, госпожо комисар, трудно е за жените, когато търсят работа. Те не получават подкрепа в постигане на баланс между работа и семейство, биват напротив наказвани, като губят работата си. Не получават равно заплащане за една и съща работа, биват тормозени, макар че повече жени завършват висше образование, напоследък не ги виждаме там, където се взимат важни решения нямат недвижимо имущество, много често нямат и пенсионна застраховка. Необходими са национални пенсионни проекти, схеми, които ще предпазят жените от е, бедността. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви. Отбелязваме Международния ден на жените днес и трябва да признаем, че предвид финансовата криза и особено в държавите, които най-тежко бяха засегнати от политиките на бюджетна строгост, жените са най-засегнати, тъй като пазарът на труда непрестанно се подромва има огромно разминаване в заплащането между жените и мъжете. 16,5% разминават разминаването в заплащането и 36% е разминаването в пенсиите. В страни като Гърция, изправени пред бюджетна строгост, над Голям брой от жените пенсионери са принудени да плащат до 80% от своите доходи в, здравни осигуровки. Същото се случва и с жените, работещи в селското стопанство. Нека да сложим край на бедността на жените в Южна Европа. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, Една реална политика за насърчаването на равнопоставеността между половете трябва да се основава върху анализ на първопричините за неравнопоставеността. Тези причини са най-вече социални и економически. Не може да не надигнем глас при положение, че сме свидетели на форми на институционализирана дискриминация. Вижте какво прави, например, католическата църква. Тя не дава възможност на жените да работят като свещеници. Единствено, защото са жени. И това е форма на дискриминация. Католическата църква е организирана в държавна структура на ниво Ватикан. Трябва да призовем Ватикана в лицето на папата да сложи край на тази неприемлива форма на дискриминация. Ако направим това, то според мен ще направим значима крачка напред. Господин Полчък paní předsedající Благодаря ви, госпожо председател. Е, предпочитам господин Щетина да се изкаже преди мен, но така или иначе съм взел думата от името на мъжете. Заявявам, че шовинизма е, не е част от всеки нас. Това, което чух от някои колеги, наистина ме натъжава. Желая всичко най-хубаво на жените на техния ден. И освен това 52% са жените в обществото и 48% са мъжете. Природата го е решила. Независимо от това, жените са подложени на дискриминация непрекъснато на пазара на труда по връзка с заплащане и пенсии. Трябва да направим нещо по въпроса. Радвам се, че говорим редовно по темата. Госпожа Юрова участва в обсъжданията, но независимо от това, това, което казваме тук, представя реализацията на положението на жените. За съжаление обаче някои изказвания не са в тази насока. Благодаря ви. Господин Кели, благодаря ви, госпожо председател. Според мен е важно да чуем гласа не само на жените, но и гласа на мъжете днес, на Международния ден на жените. И затова се радвам на тази възможност и аз да кажа няколко думи по темата. Важно е да се обсъжда темата тук в Европейски парламент, тъй като няма друга институция в света, която да полага повече усилия за подобряване правата на жените. Затова и вадим дебат отново днес. Много постигнахме в това отношение, но трябва да положим още усилия. В, страната, в моята страна бяха проведени избори миналата седмица. в новият ирландски парламент ще има повече жени, отколкото когато и да е било в историята. Вчера по радиото чух, че голям брой, все по-голям брой дружества имат жени в правителните си органи и те като цяло са по-печеливши дружества. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Радвам се, че днес в разискванията участват толкова много мъже. Мисля, че неравнопоставеността между мъжете и жените е проблем засягащ всички ни. Днес говорим за социално-економическото положение на жените, но можем да говорим и за много други аспекти, които ясно ни показват, че на 8 март нямаме повод да празнуваме. Още преди 40 години в Европейския съюз бе решено, че трябва да има равно заплащане плащане за равен труд. А сега разликата в заплащането между мъжете и жените е 16% в Европейския съюз. В Германия дори 22%. Разликата в размера на пенсиите е 39%, което също е неприемливо. Продължава да е на дневен ред и насилието срещу жените. Също неприемливо явление. Жените трябва да са обект на същата закрила като мъжете. Наскоро бе установено, че достъпът на жените предприемачи до кредити, до финансиране не е нещо толкова естествено, колкото е за мъжете. Има още много какво да се направи. Госпожо комисар, трябва да разработим нова стратегия, от която този път наистина да проистече нещо. Господин Капуто. Е Благодаря ви. Днес е 8 март и наистина е много уместно да обсъждаме положението на жените в Европа. Въпреки двете европейски директиви за равно заплащане и равен достъп до услугите, тези равни възможности все още не са факт. Е, жените в е, Европа е, търпят доста разлики, когато говорим за качеството на труда, за заплащането и все още няма достатъчно жени в управителните завети на фирмите, макар че повече е, жени е, са заети на пазара на труда. Също така в политиката жените не играят полага, полагаемата им се роля, е, като те не би трябвало само да се оплакват. Е, Европейския съюз да предприеме мерки, е, да няма повече дискриминация срещу жените и нека в бъдеще наистина да честваме 8 март с постигнати цели, а не само с тези различия, е, от които се оплакваме. Благодаря. Господин Щечина, много ви благодаря. Аз имах късмет в живота си, тъй като имах честа да познавам много смели жени и Една от тях беше майка ми. Добре знам, че по време на война най-много страдат не мъжете, а жените и децата. И ще ви припомня един случай. Миналият петък Надя Шевченко, една жена, която беше отвлечена и задържана незаконно, обяви гладна стачка и вече за пети ден тя отказва да пие каквото и да е било. По здравословното състояние вече е критично. Тя може да почине утре или дори след няколко часа. А междувременно делото срещу нея продължава и държавният прокурор поиска присъда от 32 години и бих искала да направя всичко възможно тя да бъде освободена. Много ви... Госпожа Юрова. Благодаря за, за мен. Винаги е много полезно да обсъждам с парламента въпроси свързани с политиката по отношение на пола като социална категория. Сега, нека се спра конкретно върху въпросите ви по-добри възможности за съвместяването на семейния и професионалния живот. Отеглихме предложението за директива за отпуска по майчинство, тъй като възнамеряваме да го заменим с нещо по-добро, с инструмент по-добре приспособен към настоящите потребности. Две трети от държавите членки заявиха на времето, когато обсъждахме тази директива, че вече има действащи на национално равнище разпоредби, че им е необходимо нещо ново и по-добро. Тази година изготв... ще изготвим пакет от законодателни и незаконодателни мерки за гарантирането на по-добри възможности за съвместяване на семейния и професионалния живот. Както казаха немалко от вас, нещата се свеждат до възможности за избор за жените до това, че не бива да подценяваме ролята на майката. Към момента немалко млади жени са завършили университет. 60% от жените са вишисти. Тези жени трябва да направят избор между това да родят дете или да направят кариера. Това не е допустимо, включително и от економическа гледна точка. Няма никаква логика в това. Затова и трябва да дадем възможност на жените да имат деца и едновременно с това да извършват високо квалифициран труд, да се развиват професионално. Не твърдя изрично, че е право на жените да имат деца. Разбира се, че е право на жената да има дете. Аз самата съм майка и раждането на детето ми бе най-хубавото нещо, което ми се случи в живота. Но и обществото има нужда от това жените да раждат деца. Нека разгледаме чисто цинично економическия фактор, стоящ за дръждаемостта. Необходими са ни деца, за да имаме в бъдеще и да накоплаци. Затова и моделът, който прилагаме в момента, няма да е устойчив в бъдеще. Какви нови елементи ще се съдържат в пакета ни от мерки? По-добър режим не само за жените, но и за работещите родители като цяло. И това ще е положителното нововъведение в сравнение с предходното предложение. По въпроса за разликите в заплащането, необходими са ни правилните инструменти за справянето с него. Средната стойност на разликата в заплащането между мъжете и жените в Европейския съюз е 16%. В някои държави тази стойност до дори е по-висока. Около 40% е разликата в размера на пенсиите. Не можем да допускаме това да продължава и в бъдеще. Затова ще изискам от държавите членки в социалното си законодателство и в законодателството си за данъчното облагане да предвидят нормативни актове за намаляването на разликите в пенсиите. Високият процент на тези разлики се дължи на факта, че жените прекарват известен период от време, грижайки се за семействата си. Още тази година трябва да разработим подходящите инструменти за борба срещу тази разлика. Съвсем накратко ще се спра върху множествената дискриминация, за която говори госпожа Сорая Пост. Положението в Европа в момента е много тежко в това отношение. Свидетели сме на ужасяващи неща. Разговаряла съм с хора, работещи с членове на ромската общност. Разговаряла съм и лично с роми. Те са ми казвали, че Жените са онези, които издържат семействата си. Едновременно с това стават и жертви на насилие. Става дума за реално физическо насилие, не просто за оказване на натиск. Затова и трябва да направим повече в борбата срещу множествената дискриминация жените на ръководни длъжности. Знаете, че работих за приемането на директивата за квота за жени в надзорните органи на листваните дружества. Това законодателно предложение претърпя значителни промени в рамките на моя ресор. Исках то да е по-неутрално по отношение на пола Първоначално се твърдеше, че ако се приеме тази директива, високо квалифицирани експерти мъже могат да бъдат изместени от жени в управленските структури на дружествата. Но ние се борим за равнопоставеност при процеса на назначаване. В някои държави вече има законодателство, предвиждащо квоти. Това са, например, Германия и Франция. Би ми се искало тези държави да ни помогнат, за да се установят подобни инструменти и в други държави членки. Увеличаването на броя на жените на управленски позиции не бива да се свежда до приемането на тази директива. Нещата не се свеждат само до законодателство. Трябва да се прилагат и подходящи политики. Що се отнася до законодателството, имам някои резерви във връзка с това колко далеч можем да отидем по отношение на економиката. За това трябва да заложим, според мен, на политическия аспект. Ще работя за увеличаването на броя на жените на управленски длъжности и на ниво съдебна власт, тъй като към ресора ми спада и съдебната власт. И накрая едно послание към мъжете. Не мисля, че жените искат да ви се противопоставят. Напротив, ние искаме да си сътрудничим с вас. Можем да променим нещо. Можем да постигнем промени с по-бързи темпове, при положение, че с нас си взаимодействат мъжете, при положение, че осъзнаят колко е важен този въпрос за нас. Още веднъж благодаря на всички членове на парламента за постоянната подкрепа, която ни оказвате. Високо я оценявам.